Протоколът от заседанието ще ви бъде предоставен е, на следващата сесия и Ако няма възражение, ще смятаме, че протоколът се приема. Закривам заседанието.